Това ли е времето за гласуване? Пита председателя. Мислих, че ще е от 9, но... Не, утре 9 часа, коригира се председателя, от 9 до 1 и после от 3 до 4. Дневният ред ще бъде публикуван в интернет. Уважаеми е, членове, е, обявявам заседанието за закрито.